You need to press it. Просто натиснете бутона. Натиснете бутона. Ами натиснал го. Окей. Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το лого. И така, госпожо председател, като е, е, поисках пръв думата в рамките на процедурата с спонтанните изказвания. И сега, така както протекоха нещата, това